Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Колеги, нека да започнем. Преди началото трябва да кажа, че имаме пасивен фински. Можете да говорите фински, но не и да слушате превод на фински. Давам думата на господин Вайрен, който е председател на комисията ДЕВЕ, и с които имаме съвместно заседание. А, добър ден, благодаря господин Лавия. Поздравявам колегите от комисията Агри Енви и комисията ДЕВЕ. Добре дошла и на госпожа Дагостини от Организацията по прехрана и замеделие ФАО. Имаме среща по една важна тема, която не винаги получава заслужено внимание. В началото ще се извиня от името на Комисията по развитие, от името на нашата председателка Макаван. За съжаление, тя не може да бъде днес тук. Климатът се променя, храната и земеделието трябва да се променят също. Това е мотото на Световният ден на храните 2016 година. Ще изслушаме ФАО, за това как трябва да се развият храните и земеделието, имайки предвид климатичните изменения и как можем да способстваме тази промяна. 800 милиона душ, души приблизително а, страдат от хроничен глад. Международната общност е твърдо решена да изкорени глада до 2030 година. Много трябва да се направи обаче, за да може тази цел да не е само думи, а да се превърне в постижение, което да остане във времето. Трябва да имаме все по-големи е, реколти, за да може да се изхранва населението на света и най-големият потенциал, за да се случи това устойчиво, е не индустриализираното земеделие, както последното десетилетие се прави и в много региони по света, а посредством увеличаване на продуктивността на малките земеделски стопанства, които произвеждат около 70% от храните, но често се оказват на ръба. Трябва да обърнем внимание на дребните земеделци, да се обърне внимание на услугите, които им се предоставят, достъпа до вода, а и в много държави физическата безопасност на тези хора е поставена под въпрос. Трябва да се адаптират методите на производство към предизвикателствата на климатичните изменения. Достъпа до информация за дребните земеделци в развиващите се страни също е изключително важен. Там има големи възможности за развитие. Благодарение на мобилните телефони тези земеделци могат да получават информация, свързана с е, прогнозата за времето или цената, на която се търгува културите, които те произвеждат. В чат държавата, където има най-много гладуващи или е на второ място в тази класация, това не се прави. Края на гладът е процес, който е взаимосвързан с много други елементи, като например климатичните изменения и е, тяхното въздействие върху най-бедните. Климатичните изменения е, поставят под въпрос продоволствената сигурност. Около 70% от бедните хора по света зависят от Е, зависят за да преживяват от земеделието или природните условия. Затова те също и са жертва на природни бедствия, като Приливни дъждове и суши и така нататък. А, така че те се оказват хората, които след това не могат и да се възстановят. Какво направи Европейския парламент, е, за да помогне на Организацията по прехрана и земеделие. При последното ни пленарно заседание ние приехме резолюция за всеобщите цели, е, свързани с продоволствената сигурност и храненето по света. Тази резолюция бе подготвена от нашата парламентарна комисия. В нея парламентът подчертава, колко е важно да има координирани действия за борба срещу глада и недохранването, особено а, при първите хиляда дни от живота на децата. Призовахме Европейската комисия да засили нашите усилия, като задели допълнително 1 милиард евро а, за конкретни действия, свързани с храненето, за да може да се отговори на а, различните цели, поставени от Световната здравна организация и а, на втората цел от а, устойчивите цели за развитие. Трябва да се прекрати също недохранването от 2030 година, като се предоставят възможности за увеличаване на производителността на древните земеделци и постигането на а, хранителни системи, които да отговарят на климатичните изменения, да бъдат устойчиви, като се има предвид тези 8,5 милиарда, които очакваме да живеят на Земята 2030 година трябва да защитим тези земеделци, както и биологичното многообразие. В нашата резолюция говорим също, че трябва да подкрепим малките стопанства, като те имат по-производителни практики, които да отговарят на критериите, свързани с климатичните изменения. Биологични практики, които да помогнат на възстановяването на терени след биодеградация а, и по-добро производство ще доведат също и до прекратяване на това недостатъчно добро хранене. Има много дружества от чиято помощ се нуждаем. Те работят в хрането, в земеделието и посредством тяхната помощ можем да направим едни устойчиви решения, да се въведат новаторски земеделски практики, които да дадат прехрана на нарастващото население. Последните десетилетия поехме ангажименти за борба с климатичните изменения. Искаме повече гъвкавост. Имаше през 96-та година среща на върха в Рим, след това имаше Парижко споразумение, след това се приеха и целите, устойчивите цели за развитие от миналата година. Международни организации, подобно на Европейския съюз, също приеха много сериозни ангажименти, за да се борят срещу климатичните изменения и екологичната деградация. трябва да покажем, че държим на думата си. Благодаря, господин председател. Благодаря. И сега започвам с видеопосланието от е, генералния директор на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, господин Грациан. Ladies and gentlemen, Dear friends. Дами и господа, скъпи приятели, тази година Световният ден за храните ще бъде посветен на анализиране на това как да се развие храненето и земеделието, за да може а, да поеме въздействието на климатичните изменения. Променливото време, както и увеличаването на различни бедствия, засягат производителността на земеделието и следователно пречат на продоволствената сигурност, световен мащаб. Както се случва винаги, най-бедните и най-гладните страдат най-много. 80% от тях живеят в селски райони. Те си изкарват прехраната в този сектор, секторът, който всъщност понася цялата тежест. Климатичните изменения а, пречат на нашите усилия да сложим край на глада и всички видове недохранване до 2030 година. Около 800 милиона души нямат сигурност за това какво ще едат утре. Близо 160 милиона деца под 5 годишна възраст страдат от проблеми с развитието поради недохранване. Е, все повече в международен план е, се казва, че земеделският сектор може да изиграе огромна роля при е, борбата с климатичните изменения. Действията това земеделие да бъде по-гъвкаво и по-устойчиво трябва да бъдат някъде по средата между адаптиране и смекчаване – тъй като говорим за адаптиране, но в същото време, докато говорим за адаптиране и действаме в тази посока, смекчаваме климатичните изменения. Световният ден на храните в 2016 година е една отлична възможност да говорим за тези предизвикателства. По време на КОП-21 миналия декември в Париж повечето държави включиха земеделието в своите идеи за принос, принос на национално ниво. През ноември тези държави ще се съберат за КОП-22 в Марокко, за да може обещаното да стане е, реалност. Работейки заедно, ние можем да се възползваме от е, трансформаторския потенциал на земеделския сектор. Климатът се променя, храната и земеделието трябва да се променят също. Uh, Господин Господин Дасилва, трябва да му благодарим за изказването. Сега ще дам думата на Астрита Агостини, която работи в звеното за климатични изменения и опазване на околната среда. Заповядайте. Thank you. Thank you. Honorable chairs of the Environment, Agriculture and Development. Уважаеми членове на комисията, почитаеми депутати, първо искам да благодаря на Европейския парламент и на вашата комисия за тази отлична възможност. За втори път отбелязваме в Европейския парламент Световния ден на храните. И за това искам да споделя, какво се прави в нашата организация за връзката между продоволствената сигурност, климата и земеделието? Имаме отлична възможност сега да предприемем действия и да постигнем целите, които сме си заложили по един последователен начин. Какво е голямото предизвикателство пред нас? Климатът се променя, продоволствената сигурност не съществува и Земеделското производство трябва да се повиши значително, за да може да се изхранва едно по-голямо и по-богато население. Климатичните изменения обаче поставят на карта тази наша цел. Знаем, че в много развиващи се страни за Земеделието всъщност страда най-много, когато има природни бедствия. Близо 22% от щетите са в този сектор. Също така знаем, че 10, 20, от 10 до 25% може да падне производството в земеделието, както е, от 40 до 60% се предполага, че ще бъде спадът на риболова е, по тропиците около една трета от почвите са ерозирали. И също така имаме много проблеми с различни видове трансгранични зарази. Земеделският сектор допринася за емисиите на парникови газове. Около 23% могат да бъдат придадени на този сектор. Имаме обезлесяване, производство на или животновътство, извинете, както и управление на почвите. Различните сектори намаляват своите емисии, същото трябва да направи и земеделието. Разбира се, емисиите не са само в основния сектор. Трябва да помислим за цялата хранителна система, както и загубата на храни или пиленето на храни а, поради емисии, тъй като те произвеждат емисия, от друга страна, тъй като не съдържат достатъчно хранителни съставки, не водят до по-добро хранене. Важното тук е, че земеделския сектор и действията, свързани с климата, все повече се признават не само на световно ниво, но и на ниво държави. Всяка държава ги записва в своята стра... стратегия. А, преди да се подпише Парижското споразумение, бяха подадени едни отделни доклади идеи като обещания от всяка една държава. Те всъщност ще определят как всяка една от държавите ще постигне целите си, свързани с климатичните изменения. И какво виждаме там? Ако погледнем смекчаването, около 90% от всички държави говорят и за земеделие, както и земеползване и лесовътство в рамките на тези мерки за смекчаване на климатичните, на въздействието на климатичните изменения. Това е много важно, когато говорим за намаляване на емисиите на парникови газове. Когато говорим за адаптиране, замеделието също е голяма част. Не всички национални обещания включват отделни сектори, свързани с адаптиране, тъй като това не беше едно от основните изисквания. Онези държави обаче, които говорят за адаптиране и говорят за такива действия, в голямата си част споменават земеделския сектор като една от възможностите за такива мерки. Замеделието не само е част от адаптационните мерки и мерките по смягчаване. Ясно се казва, че има синергия в земеделския сектор и това всъщност прави този сектор различен от другите економически сектор, когато говорим за действия в сферата на климата. Много държави, както казах, споменават земеделието и в двата аспекта – и смягчаването, и адаптирането. <clears throat> Но около 50 от тях говорят за приоритетни действия а, по тази синергия. Над 30 пък говорят за CSA, което е земеделие, а, което взема предвид климатичните изменения и действа интелигентно. Какво се има предвид под а, такъв тип земеделие? Този тип а, земеделие през 2010 година бе изкован от ФАО. Много партньори започнаха да говорят на тази тема и да ни помагат в тази посока. Това е просто подход към земеделието. Става дума за промяна на земеделието, за да имаме по-добра продоволствена сигурност, имайки предвид климатичните изменения. Става дума за управление на различните цели едновременно. Увеличаване на производителността, увеличаване на доходите, увеличаване на гъвкавостта е, и устойчивостта, и в същото време премахване на парниковите газове, там където това е възможно. Целта е да се постигне синергия, пак казвам където е възможно, но в същото време да се постигне баланс, там където е възможно да се постигне такъв. Този вид земеделие е много важно в глобален план, тъй като предизвикателства са световни. Действията обаче се предприемат на местно ниво. Този тип земеделие не е земеделска практика или някакъв вид система за производство. Не е набор от практики. Това е просто подход, който се опитва да посочи какво може да постигне трите ни цели по оптимален начин в конкретен контекст. Тоест всичко зависи от конкретното място, конкретния климат, социално-економическите условия и така нататък. Ние го прилагаме а, навсякъде. Тоест, не казваме, че трябва да постигнете и трите цели в своята ферма или във всяка една ферма. Но, както казват държавите, когато залагат своите цели, трябва да има синергия между трите цели и това да е записано в стратегиите. Тези синергии могат да се постигнат на ниво държава, регион, отделен подрегион и така нататък Това се свързва и с други механизми, като социална закрила, застраховки, осигуровки. Те могат да помогнат при мерките по смекчаване, което пък ще доведе до едно земеделие, което наистина ще гледа е, интелигентно на климатичните изменения. Как изглеждат нещата на практика? Говорим за устойчиви практики и устойчива интенсификация но всичко това го гледаме през призмата на дългосрочната визия. Има различни подходи в различните подсектори. Не става дума само за действия, свързани отделно с риболова, отделно с животновъзното и така нататък. А, говорим за диверсификация, намаляване на риска посредством диверсифициране на доходите и интегрирани системи. Нека ви дам пример. Ако погледнем Централна Америка. Средата там е суха, планинска, с а, недостатъчно е богата почва и тук а, има различни системи, които а, интегрират лесовътството с земеделието. И има много дървета във фермата, например, овошки и неовошки, които, об, което обръща практиката всички дървета в една ферма да бъдат изкоренени, за да се ползва земята. След това има мулчиране, за да може да се обогати почвата и в същото време са нужни добри семена, както и практики за добро управление. Каква е ползата? Тук виждаме, че тези подходи всъщност доведаха до по-голяма производителност. Има диверсификация на производството и при основните култури, и при е, овошките. Има повече задържане на е, е вода в почвата, което е важно, когато имаме суха почва, намаляване на рисковете, що се отнася до доходите управление на а, водите и улавянето на въглерод. Ако искаме да имаме земеделие с оглед на климата, не става въпрос само да прилагаме определени практики на терен, трябва да са подкрепени от други меси, трябва да знаем какво работи, къде и да видим какви са ползите предвид целите. Политиките трябва да са насочени към идентифициране на най-добри практики и системи. Местните и националните институции трябва да подкрепят производителите към различни производствени системи. И тук финансирането е много важно, за да се преодолеят пречките пред въвеждането на нови системи, за да не доведат те до по-високи разходи и да има по устойчиви системи на практики. Разбира се, накрая те трябва да се прилагат на ниво терен. Какво прави ФАО в тази връзка? Предоставя подкрепа на отделните държави в областите му на полезни на, на умения. Това включва определените инструменти, които подпомагат вземането на решения в държавите. ФАО извършва и анализи. Споменах по-рано в презентацията какви изводи сме стигнали, до какви изводи сме стигнали е, в рамките на Междуправителствения комитет по измененията и климата. Също така ФАО отправя доброволни препоръки за насоки, за практики спомага за изграждане на капацитет, за да могат да се възприемат нови инструменти и практики на терен. Политиките са също важни, защото ни е необходима последователност между околната среда и селското стопанство и политиките в тези области и разбира се комуникацията. Тук скоро ще се проведе КОП-22 през ноември месец, където климата е силно застъпен и ФАО работи в тясно сътрудничество с много държави и с правителството на Марокко, за да подчертае профила на селскостопанските сектори в рамките на КОП. Нито една организация или агенция не може да разреши тези проблеми самостоятелно, затова смятаме, че дейностите трябва да са съгласувани. Селското стопанство трябва да получи повече внимание в световния дебат и необходимо ни е повече подпомагане в изпълнението на националните плана, планирани е, приноси, защото когато е, става въпрос за климата, селското стопанство остава малко на заден план в сравнение с други сектори, а ни е необходимо да увеличим финансирането, за да се изпълнят обещанията на страните и да се справим с предизвикателствата. Благодаря. Позволете само да подчертая, че скоро, е, в понеделник по-точно, ще излезем с важен доклад за прехраната и селското стопанство за 2016 година. Там се разглежда изменението на климата, продоволствената сигурност и, както вече казах, Държавите вече са поели ангажименти и това е знак, че е правилен момент да се предприемат действия. Също така в доклада се подчертава, че забавянето ще доведе до по-високи разходи, така че време е да се действа сега. Благодаря. Председателя, благодаря. Давам думата на Жан-Пьер Халкин, ръководител на звено в Генерална дирекция ДЕВКО за развитие на селските райони, продоволствена сигурност и прехранване. Комисията има думата. Good afternoon, honorable members. Здравейте, уважаеми членове на три комисии. Много се радвам, че сме тук, за да говорим с вас. Приветстваме и доклада на ФАО, който отговаря и на нашите намерения. Ще обобщя с три думи презентацията на ФАО – познания, пари и политики. В, общ... в областта на познанията – Работим за да развием научно-развойната дейност в климата и селското стопанство. Има адаптиране, има смягчаване, а има и баланс между двете. Но трябва да добавим и още един компонент, а именно въздействието. Изследванията, финансирани с пари за развитие, трябва да имат реален ефект върху живота на хората. Не трябва да оставят томове в една библиотека, а и всяко изследване, което се прави, трябва да доведе до промяна в живота на милиони хора. И е, това трябва да се отнася и до изследванията в областта на селското стопанство. По отношение на резултатите от изследвания в областта на селското стопанство, обикновено правителствата ги вземат предвид, но много правителства на държави и страни нямат възможност да го направят и е, парите, които се влагат в изследванията, не генерират стойност. Затова трябва да развием други услуги. На първо място в частния сектор – Частните дружества и съвместни предприятия в областта на селското стопанство ще генерират предаването на знания, за да може да се променят нещата в по-широк мащаб. На следващо място са сдруженията на селскостопански производители. Смятаме, че с разширяването на услугите за тях ще имаме по-голяма стойност и това е изключително важно, ако искаме да имаме наистина селско стопанство с оглед на климата. Пари. Парите са нещо много важни. През октомври миналата година имаше изложение в Милано, което се беше посветено на Агрифа на комисията. Това е една инициатива, предоставяща първоначален капитал на малки и средни селскостопански производители. Капитал, който им е изключително необходим, за да започнат да извършват дейност и да стъпят на пазара. Това не е лесна задача, защото става въпрос за рисков капитал и парите, които се предоставят така лесно, не потичат в местата, където трябва да достигнат. И затова на 14 септември председателя Юнкер обяви плана за външни инвестиции, което, който е изключително важен за инвестиции, за да се направи реална промяна в живота на милиони хора. Скоро е, парламента ще разгледа предложението за този инвестиционен план и ще ви помоля да обърнете внимание на политическия аспект. На трето място политики. Тук имаме дългогодишно сътрудничество с ФАО. Трябва да кажа, че и от години финансово си сътрудничим с ФАО, за да разработваме заедно политики в тези области. Аз съм бил посланник за ФАО и знам колко лесно може да каже един министр по селското стопанство в ФАО нещо, което ням, моето мнение няма да, няма да е достатъчно да тежи. Когато говорим за селско стопанство, тук се намесват и въпроси от политически характер. Няма да говоря за заграбването на земи, но това е тема, в която получаваме много въпроси от парламента. Тук Европейския съюз има редица предимства. И ако работим заедно с ФАО, кой, която има техническите познания, тогава имаме много добра комбинация. Когато обсъждаме всички аспекти, свързани с селското стопанство, така ще можем да дадем технически съвети, за да приложим на дело подхода адаптиран към климата. Ще видим на срещата в Маракеш, че имаме голяма роля да изиграем не само в адаптацията, но и в адаптацията. Благодаря. Благодаря, господин Ринолфи. Сега преминаваме към дискусията. Ще дам думата на Алберт Дес. Благодаря, господин председател. Много сърдечно благодаря на представителя на комисията и представителя на ФАО. Да, е, толкова много хора в света е, страдат от недохранване и е, гладуват. Ние в Германия сме си казвали, че ако дадем поне 50% от това, което използваме в крайна сметка за подобряване на качеството на живота ни, най-вероятно хората ще спрат да страдат от глад и недохранване. Това е изключително важно. Преразпределението. Зимбабве е един пример за това. Това бе една от най-богатите страни на времето в Южна Африка. Сега там хората умират от глад. Световната политика е длъжник на тези хора. По отношение на селското стопанство, на климатичните промени, е, трябва да знаем, че 200 ми е, е, милиона а, а, буфони е имало в Америка преди белите да завладеят а, тази земя. А, и ето, а, сега вече едва ли е са останали няколко стотици от а, тези поголовия. Е, сърцето ми се къса, когато си помисля за земеделските стопани, за 800 хиляди е, души, които днес и утре не знаят как, какво ще е, ядат. Бихме могли все пак, макар и скромно, всеки от нас бих, би могъл да направи своята вноска. В Зимбабве, действително, макар и с много малко усилия, събрахме сума, така че успяхме да помогнем на няколко стотици семейства, които страдаха от недохранване. Много така, ясно сме се ориентирали към борбата срещу измененията в климата. Е, обяснявахме си много от вредните емисии именно благодарение на това, но е, като че ли не това е проблемът. Проблемът е най-вече в е, факта, че толкова стотици хиляди души на земята страдат от липса на храна. Благодаря. Господин Аньо, да, ще отбележим Световния ден на храните. И тук и в нашите страни миналия четвъртък 400 депутати тук в този парламент всъщност се обявиха против необходимостта от промени по отношение на сълскостопанските култури и качеството на насъжденията в селското стопанство. Ние не можем всъщност да предпазим нашето собствено качество и да опазим и почвите от ерозия. И а, нека си дадем а, сметка, че CO2 а, и емисиите от въглероден диоксид, както и много други а, дейности, извършени от човека, всъщност допринесоха за затоплянето на Земята. И след 20 години най-вероятно ще има отново промени в климата. Ако ние сега предприемаме драстични мерки за спиране на затаплянето, след 20-30 години може би ще трябва да търсим начини за да спасим е, земята от прекаления студ. Нека да дозираме и насочваме е, действията си към действителните проблеми. Господин Бакович, е, да, благодаря. Благодаря за презентациите е, в началото на това заседание. Съгласен съм с твърдението, че трябва на всяка цена да намалим е, бедността, е, като използваме модерни технологии, може би не спасяваме хората от недохранване и глад. Е, трябва да гарантираме е, чрез модерните технологии, естествено, достатъчно селско-стопанско производство. Е, ще има повече средства, обаче, за да доставим необходимата храна на гладуващите, на нуждаещите се, ако не инвестираме чак толкова много в модерно заведение, а просто произвеждаме повече. Е, нека да не спекулираме е, е, за това дали ще бъде по-топло или по-студено на Земята след 20 или 30 години. Нека да помислим за това какво можем да направим. Тук, в момента, ние бихме могли да използваме всички хранителни продукти, които произвеждаме, бихме могли по този начин да помислим и за отделните компоненти на средата, на околната среда, в която живеем и да предпазим онези видове, които са застрашени, а които са много полезни, например пчелите. Да, много а, важно е да отбележим този световен дей, ден на храната с а, действително адекватни мерки и те а, след това да бъдат последвани от а, дела. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Трябва да ви кажа, че наистина е много интересен този ден и в Европа много често говорим за политика за околната среда. Не казваме обаче какво сме готови да направим в земеделската политика, особено в онези сфери, в които има минимално климатично въздействие. Това означава не само да изместваме работни места извън Европа, и да изоставяме земеделски земи и пасбища. Това не е положително и за климата. Има все повече емисии по този начин. Така че устойчивото земеделие не трябва да се забравя. Какво може да направим обаче извън Европа? Трябва да се разпространяват познания, познания навсякъде. Хората трябва да знаят какво се случва. Аз лично с очите си съм виждал как малки земеделци променят работата си, като научат новите методи за работа. Смятам, че тези малки производители трябва да бъдат включени в една обща верига, например в Африка. Имаме достатъчно време да се включим в играта. Мис Сенха Родригес. Госпожа Родригес. Световният ден за прехраната е, е важно, важна проява и във връзка с това имам няколко коментара. Когато говорим за храна, трябва да се каже, че всички имат правото да произвеждат собствената си храна. Искам да подчертая тази идея, защото много често представители на европейските институции смятат, че Европа трябва да произвежда храна за целия свят. Напротив, мисля, че производството трябва да бъде намалено от към мащаби и да се даде възможност на всички да произвеждат собствената си храна. Трябва да преодолеем бедността и да се борим срещу изменението на климата. Но има и някои важни фактори, които да се вземат предвид. Достъп до вода, до почва. Това са важни елементи, свързани с интелигентното замеделие предвид климата всичко е, това е важно и за економиката. Когато видим, че не постигаме целите си, става ясно, че е необходимо да направим един задълбочен анализ на направеното до тук. С Европейския съюз все по-голям брой хора е, е, са гладни и имат проблеми с е, прехраната си. Ще ви дам някои цифри. В Испания 39% от децата страдат от глад или недохранване. Всяко четвърто дете е, е в ситуация на бедност и социално изключване. И това, което нашите политики правят е да бъдат либерал, либерални, които не постигат целите си. Следващия урад. Vorsitzender. Ich möchte anschließen an das, was Lydia gerade gesagt hat. Госпожа Хойбух, да, благодаря ви, господин председател. Ще моето изказване с казаното от Лидия, от госпожа Да, ние трябва да направим нещо за изхранването на населението и нямаме друга опция. И тук именно селското стопанство играе особено важна роля. как точно ще се развият нещата в бъдеще, особено особено важно – ако не предприемем някои промени по отношение на епидемиите, на болестите, на вредителите, е, е, използването на химически препарати, е, няма да постигнем желаната цел. Естествено, че това, което каза Лидия, е особено важно. Ние трябва да изграждаме селско стопанство, което е перспективно, устойчиво в бъдеще. Естествено, че само само с нитрати и пестициди е, ще произвеждаме, но няма да бъде качествено това, което произвеждаме. Необходимо ни е сътрудничество между е, науката и е, практиката в големите земеделски стопанства, но и при малките земеделски стопанства, защото те са особено важни също за цялостното производство. В Африка ще видите, че именно древните земеделци са тези, които се нуждаят най-много от помощ. Между другото, 60% от всички сълскостопански продукти се произвеждат именно именно от земеделски стопани, които имат по-малко от 2 хектара земя. Така че трябва да намерим варианти, които са а, и а, възможни от финансова гледна точка за тях. Госпожа Пекидес. Благодаря, господин председател. За колегите, които не бяха вчера, аз вчера присъствах на, на, на стартирането на Световния индекс за глада за 2016 година. Имаме сериозен проблем с недохранването и забавеното развитие на децата поради недохранване, но сме постигнали и напредък. Разбира се, остава още много да се направи. Интересни ми станаха две неща в изказването на представителя на комисията. Многократно съм казвала в тази комисия, че държавите членки са се отдръпнали от консултантските услуги, а в тази област, в развитието, международното развитие и развиващите се страни са необходими консултантски услуги и то на терен. Радвам се, че комисията признава, че този проблем трябва да се разреши. Понякога, когато говорим за увеличението в производството на храна и намаляването на въглеродните емисии, има противоречие. Така че замеделието, интелигентно за климата, е важно понятие, защото трябва да произвеждаме храна по един интелигентен начин, но време да намаляваме емисиите. Също така трябва да разрешим проблема с хранителните отпадъци. Но важно е днес да признаем, че част от работата, която се прави, води до резултати и някои инициативи за политики на комисията и световни инициативи водят до резултати и подобряват достъпа до храна на милиони хора. Допълнително трябва да разрешим проблемите с недохранване за децата, които се отразяват на техния живот. Благодаря, госпожа Озлинг има думата. Ja, glaube, Господин Хойслинг, да, струва ми се, че много от аспектите, е, които се споменават, са важни. добре, е, има очевидно хора сред нас, които смятат, че не бива да се е, работи по линия на промените в климата, но това е друга дискусия. Важно е във всеки случай да помислим за това какво можем да направим по отношение на помощта за развитие. Ето, от гледна точка на селското стопанство, нещата опират и до техника и технология, но и до химия. И системите са различни. Не можем обаче да пренесем автоматично нашите модели и да кажем, ето, така ще действате, само че по-малко химия, по-малко техника и тогава всичко ще бъде наред при вас. Не, когато говорим за е, прехрана в световен мащаб, е, знаем, че 70% от е, е, е, така, зърнените култури, които се произвеждат, отиват просто за фуражи. Не отиват за прехрана на хора. Същевременно в момента непрекъснато се казва, че имаме свръхпроизводство на месо, защото то вече не отговаря, така да се каже, на съвременните виждания за здравословен хранителен режими не можем така само автоматично да казваме, ето като използваме по-малко гликозати и като действаме само по линия на химикалите или и намаляване на химикалите, ще се получи хубаво селско стопанство и земеделие. По същия начин не може така догматично да се подхожда и към авиацията. Не, когато става дума за хранителни продукти и за е, възобновяеми енергийни източници, все още сме склонни, така да се каже, да виждаме само нещата в розова светлина, да се опитваме е, да казваме, че така ще се решат и климатичните промени, т.е. Е засаждайте само захарно цвекло, само соя е, и оттам нататък вече ще решим проблемите и с е, горивата за авиацията, да кажем, или че ще се произвеждат двигатели, които ще работят на основа вода. Не, нека да помислим за, от гледна точка на глобалната бедност, че не можем автоматично да прехвърляме моделите, които ние сме изпробвали. Господин Фонаган. Да, благодаря, господин председател. Първото което трябва да се направи е, е, да се гарантира, че ще се произвежда е, е, не да се произвежда повече, а да се спре просто разхищението на хранителни продукти. Е, хората е, имат е, всъщност достатъчно храна и достатъчно пари за храна, но понякога предпочитат да инвестират повече в оръжие. И е, трябва да помислим е, е, и за това, че ние всъщност не затваряме кръка ние не затваряме е, кръговата економия е, е, в истинския смисъл на думата, рециклирайки отпадъците и отпадъчните продукти и намалявайки отпадъците. И по този начин всъщност вредим повече. Понякога в Европейския съюз като че ли забравяме, че и лявата ръка и дясната ръка са свързани с едно тяло ние имаме сета, имаме Microsoft, имаме е, е, TTIP и така нататък. Е, всичко това естествено не говори в полза на идеите, които защитаваме как е, е, ще е, работим по отношение на производството, по отношение на изхранването. Има различни пътища, но въпросът е устойчиво ли е, не е ли устойчиво и кой печели в крайна сметка от цялото това производство. Не можем ли, когато става дума за изхранване, за производство, да действаме по-автономно, по-суверенно? Ето, отново се връщам към Мекросур, към СИТА, към ТИТИП, неща, които очевидно няма да решат проблемите, а ще ги задълбочат. Госпожа Делахай. Благодаря, господин председател. Темата е изключително интересна и колегите казаха вече много неща, но не бива да забравяме, че недохранването и глада не са само извън европейските граници. Те се намират и в пределите на вътрешния пазар. Господин Сланаган току-що го спомена, но и аз смятам, че проблема с прахосването на храна не е само на етапа производство, той е, е и в резултат от практиките на нашите съграждани, които не знаят да управляват е, продуктите и които в нашето потребителско общество купуват постоянно и не вземат предвид реалните си потребности и често им се налага да изхвърлят хранителни продукти. Така че радваме, радвам се, че след няколко седмици ще разгледаме в парламента пакета за економиката в кръг и пакета за прахосване на хранителни продукти. И съм напълно убедена, предвид презентацията, която чухме, че сме изправени пред един колос, едно колосално предизвикателство, а именно да изхраним човечеството, което ще продължи да се множи. Господин Ек има думата. Благодаря, господин председател. Световният ден на храните и нашата дискусия са посветени на промените в климата и е, същевременно на е, изхранването на населението. И така, слушайки е, колегите, е, си припомних за първото ми изказване тук в тази комисия. Аз казах, че е, трябва нещо да се промени в селското стопанство. Трябва да се намалят поголовията, трябва да се е, произвежда по- е, екологосъобразно и така нататък. И ето НАТО казаха, нали така с присмех, колегите, появи се и вегетарианец. Добре, аз съм действително много ортодоксален вегетарианец. Господин Хайслинг говори неща независимо от това, че има вече научни доказателства за това, че се разхищават средства, за това, че се инвестира прекалено много в животновътството, а също времено знаем, че всъщност едрия рогат добитък, говедата произвеждат най-много метан. През 2050 година се смята, че ще се увеличат е, е, до 600 е, 000 тона фуражите. Трябва да си даваме сметка, че в момента се произвежда страшно много и зърнени култури, и соя, които попадат в крайна сметка след това в фуражите и това засилва още повече така, желанието за по-големи поголовия и стада. Въртим се в един дяволски кръг. Господин Холган трябваше в крайна сметка да бъде суспендиран и отдавна и да се назначи един компетентен човек на негово място. Благодаря ви, господин госпожа Ретартидес. Lamento hablar del cambio tan necesario en el sistema agroalimentario mundial, ya que esta cuestión no se mencionaba ni remotamente en el Acuerdo de París. Por eso трябва да а, а, поговорим а, за климатичните промени и за селското стопанство. И след като приключихме с КАП-21, сега в Маракеш трябва да използваме тази възможност, за да подчертаем връзката. Само ако по един умерен и разумен начин подходим към проблемите, ще можем да решим предизвикателствата по отношение на климата. Трябва да имаме предвид и трансмазнините, естествено и за хранителния режим, който се препоръчва. Не можем да препоръчваме здравословно хранене и също времено през задната вратичка да прокарваме споразумения като ТТИП и СЕТА, които всъщност са в противоречие с всичко, което твърдим. Uh, И така приключихме с коментарите от членовете на Европейския парламент. Давам думата съвсем накратичко на ФАО. Благодаря на депутатите за тази възможност да говорим по тези важни въпроси тук. Изказванията на депутатите подчертаха как трябва да се действа бързо и как това е една възможност да се решат проблеми. Спомена се също, че има и напредък. И трябва да поемем тази инерция, за да ни задвижи напред. Трябва да подкрепим отделните държави в техните усилия. Ще отнеса със себе си всички идеи, които чух. В стратегиите, които продължаваме да разработваме, ще ги включим. Ще съсредоточим действията си е, върху държавите, за да им помогнем да прилагат своите стратегии. Изказванията днес показват, че е много важно да имаме възможност за информиран избор и да видим какво е въздействието на различните подходи, които трябва да отговарят на контекста, в който се използват. Ще продължим тясното си сътрудничество с Европейския парламент и по-специално с ДЕВКО в бъдеще. Благодаря. Now... И аз благодаря. Ще закрия заседанието ни, като, да, като дам думата на господин Шикерски от Комисията по земеделие. Е, Благодаря. Много е важно, че обсъждаме този въпрос заедно с Организацията по прехрана и земеделие. Важно е, че тази дискусия тече с три парламентарни комисии – Агри, Де, е, Агри Енви и Деве. Тази дискусия за продоволствието не трябва да се води само когато отбелязваме Международния ден на храната. Трябва да бъде една постоянна дискусия, която да почива на анализ. Споменахте 800 милиона които гладуват. Говорихте за пиленето на храна. Храненето е много важно, както и тази тема е много важна. Онези, които гладуват, могат да ви дадат най-точното определение за това, що е то храна а, и колко е важна храната. Ние също сме преживели глад и по време на войната и след а, войната, в момента също, защото 40 милиона а, гладни има и при нас. Има много хора, които страдат пък от недохранване или са в заплаха от такова. В една богата Европа 80 милиона а, имат по някакъв начин проблеми с изхранването си. Недостатъчно храна разполагат. Общата земеделска политика беше първата политика в тази посока на Европейския парламент. Тази политика се развива. тя ще бъде по-пряко свързана с околната ни среда. Нашето земеделие трябва да бъде по-екологосъобразно. За това и говорим днес за климатичните изменения. Това е много важно и от гледна точка на земеделието. Да, имаме парникови газове в земеделието, но от друга страна ние улавяме в земеделието тези газове. Например, со 2 също така. Да не забравяме фотосинтезата. Земеделието, от друга страна, носи много блага на обществото. При последната реформа а, се занимахме с екологичните мерки в земеделието. Ето как земеделието се свързва с природата. Горите също играят много важна роля за облегчаване на климатичните изменения. Говорихме за улавянето на СО2, улавянето на подземни води, тъй като водата е изключително важна и тя ще определи развитието на цивилизацията. Тя ще разреши много проблеми, свързани с енергията. Селските райони също са изключително важни. Е, възобновимите енергийни източници също. Транспортът се развива, обработваме храни и това е факт. Имаме един глобален пазар на храните. И за това зависим от външни фактори. Зависим и от двустранни споразумения. Приключвам, председателю, да не забравяме, че търговията не е просто обмен на стоки в една посока. Нужни са компромиси. Нека да не го забравяме. Трябва да анализираме тези въпроси а, подробно не казваме, че искаме винаги ние да печелим, като има губещи. Не, не искаме да има губещи, трябва да има партньорство. А, така че да печелят всички. Смятам също, че замеделието, производството на храни в бъдеще ще, бъдат, ще бъде по-екологично и независимо от всички проблеми и предизвикателства, които споменахте днес, смятам, че имаме много постижения, с много неща може да се гордеем. Трябва да говорим за постиженията си. Не бива да ги забравяме. И мисля, че приносът на общата земеделска политика е изключително важен. Но може да стане още по-важен. И това е нашето предизвикателство за бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Шикерски. Искам да благодаря на всички за съвместното заседание на AgriNV9 е, и този обмен на становища с ФАО. Прекратявам заседанието и който иска да напусне залата, може да го направи. След две минути започваме заседанието с комисаря Виолета Булц.